член, според нашия правилник 106, това е програмата за пригодност, като пръв докладчик за 4 минути. Джовани Лавия има думата. Благодаря, господин председател, благодаря, колеги. Днешният дебат не бе предвиден в дневния ред, така както бе планиран той в началото. Смятам обаче, че това е една изключително важна тема, която изисква внимание към човешкото здраве и околната среда. Така че доволен съм, че този дебат може да се състои днес пред всички. А, Европейската комисия взе своето решение и то беше да поднови а, из разрешението. То е свързано с една рамка, записана в регламента за пускането на пазара на фитосанитарни продукти. Настоящата разпоредба ще бъде в сила до средата на 16-та година и затова е нужно удължаване. Знаете, че имаме хербициди и то селективни. В момента те трябва да бъдат регистрирани. Сега има много голямо използване на тези хербициди. Последните 40 години се използва в световен мащаб и е, се използва в е, големия процент от случаите в е, земеделския сектор. Комисията ЕНВИ на този парламент, от чието име представям нашата позиция, одобри текста, който сега предлагам. Искаме Европейската комисия да оттегли този акт за прилагане, да не а, удължи използването и да направи календар а, с съответно прилагане и елементи, които не могат да се съдържат в търговските продукти. Освен това, призоваваме Европейската комисия в кратки срокове да направи независим преглед на класификацията на тези продукти, имайки предвид това, което в момента се използва и канцерогенността на тази субстанция. Може да има интерференции, имайки предвид хоризонталните а, елементи. Ще направя една стъпка назад, за да обясня какво ще се случи след повторно разрешение от страна на Европейската комисия. През март 2015 година Международната агенция за изследване на раковото заболяване записа този, това вещество като канцерогенно на базата на достатъчни доказателства за тумори в животни в лаборатории. След това декември 15 година Европейската агенция ЕФСА за разлика от това становище, направи една подходна, много сходна оценка и каза, че не оправдават доказателствата, забраната с твърдението, че не води до ракови заболявания. Комисията ЕНВИ, имайки предвид тази ситуация, с голямо мнозинство а, реши, че трябва да се процедира с прилагането на принципа на предпаз... предпазливостта. Тоест, когато продукти се пускат на пазара, продуктите не трябва да вредят нито на околната среда, нито на човешкото здраве, нито на това на животните. Пускането на пазара на фитосанитарни продукти изисква да не се пречи на държавите членки да се възползват от принципа на предпазливостта, когато в научен план има неяснота, когато риска от фитосанитарните продукти, които трябва да бъдат а, разрешени, могат да водят до висок риск за животни, за хора или за околна среда. Комисията МВ също така смята, че проекта за регламент който трябва да изпълни Европейската комисия, не защитава висока степен здравето, не прилага принципа на предпазливостта и пречи за прилагането на разпоредбите. Затова искаме от Европейската комисия да оттегли този проект за регламент и а, искат да не се подновява а, разрешението, като ЕФСА предложи всички доказателства. Господин комисар, колеги, това е позицията на комисията, която аз представлявам и разбира се, вие трябва да кажете своето становище. Für die Kommission spricht jetzt die Kommissarin Jourova, bitte. Господин председател, уважаеми депутати, да припомна, че правото на гласуване на Европейския парламент е, се засяга за въпроса дали да, е, закона за изпълнение е, превишава правата, които са предписани в основния документ. В този смисъл, този регламент за продължаване с валидността на глифосат е обработен според процедурата, която е заложена в регламента 1107 от 2009 и регламент 182 от 2011, както и съответната комитоложка е процедура. Според комисията, той, е, тя не е, превишава своите изпълнителни правомощия. Ето защо ние предлагаме една, един проекто изпълнителен акт и и е, службите на комисията в момента обсъждат с държавите членки как е, по най-добър начин да се продължи срока на, на, на използване на глифосат, глифосат и е, как ще се използва в държавите членки. Е, този акт би трябвало да бъде допълнен, е, но не трябва да се разглежда като решение от страна на комисията. Е, преди да представите позицията си по проекто резолюцията, бих искала да припомня няколко важни момента, няколко въпроса, които бяха поставени, е, когато тази тема се обсъждаше в Комисията по околна среда. Проекто регламента е, предлага ангажимент, е, разписва ангажимент за, да, да, който предвижда действие, ако наистина а, нивото стигне до е релевантно за одобрение на, а, при класификация на тези а, субстанции. И ако бъде прият този документ, той няма да позволи използването на глифосат, продукти, които съдържат глифосат, пускането и на пазара. Трето, Комисията призовава производителите да публикуват регулаторни проучвания, които съответните компании им предоставят. И искам да ви прихвърля към писмото, което комисаря Ендокайтис изпрати неодавна по, работ, към работната група по глифосат. И е, комисията получи отговор от заявителите и сега е, всъщност е, е в контакт с тях. Благодаря, госпожо комисар за е, НП за минута и половина Анжелик Делай. Господин председател, госпожо комисар, драги колеги, най-напред искам да припомня, че става дума за предложение във връзка с изпълнителен акт. Следователно, тези предложения няма да имат никакъв задължителен ефект. Но ние отразяваме безпокойствата на гражданите и кризата, която изпитваме в момента. Множество земеделци използват глифозат в Европа и то е много важно средство за тях. Нищо жизнеспособно не сме предложили на земеделците, което да няма отражение върху човешкото здраве. Затова бихме искали да се реши този блокаж в съвета и между държавите членки. Трябва да има процедура за а, стандартизиране на използваните вещества и ние като законодатели да участваме в нея. Ако има нова информация, комисията винаги може да преразгледа въпроса за а, разрешението. А, ние най-напред трябваше да вземем решение по този въпрос в края на 2010 година. Да се ограничи разрешението във времето е предложение на ЕНП. Трябва да се позволи също на държавите членки да продължат да работят върху списъка на коформулантите и онези от тях, които трябва да бъдат забранени. Също така трябва да се настоява върху научните изследвания, чрез които да се стигне до альтернативи на глифозата. Аз очаквам всички колеги да подкрепят тези предложения. Благодаря, госпожо колега. Е, имате синя карта от е, колегата Милио. Готова ли сте да отговорите? Готова ли се да отговорите на синя карта? Благодаря, господин председател. Засегнахте въпроси, които са свързани с глифозат и които са важни за подхода ни. Разбира се, това е свързано и с вноса на фуражи от трети страни. Това е важен въпрос, който трябва да се разглежда в рамките на тази тема. Тук е, е, въпросът ми е дали превентивно в Европейския съюз не би трябвало и по тези съображения да е, се предприема действие срещу по-нататъчния подход по отношение на глифозата в хранителните продукти. Драги колега, надявам се, че правилно разбрах вашия въпрос. Мисля, че трябва да водим по-задълбочен дебат по този въпрос, преди да заемем окончателна и твърда позиция. Павел Поп от социал-демократи за една минута. Благодаря. Е, Нещ... Е, когато е, говорим за а, а, ако е, подобни действия се предхождат от акт за изпълнение от страна на комисията, това е нещо ужасно, според мен. И това ще хвърли лоша светлина върху Европейския съюз в очите на е, нашите избиратели. В е, САЩ е, сега проверяват съдържанието на глифозат в хранителните продукти и съответно отражението върху здравето на хората. Ние в Европейския съюз и комисията би трябвало да предприеме подобни мерки. Трябва да се проведат, е, говорите за ключови учения, от кого се финансират обаче те, е, тези е, проучвания? От производителите. Доказано е, че глифосат води до редица заболявания, хормонално разстройство и подоб, някои от е, е, групите като НП е, се занимават само с антибиотиците. Но госпожа Гоинг, минута и половина. Благодаря, председателю. Моята група ще отхвърли тази резолюция с голямо мнозинство. Ние няма да гласуваме за нея. Мога да изнеса дълга реч за това как се използва гликозата и колко е важен за земеделието. Нямам време за това, затова нека се съсредоточа върху това, което не ми харесва в резолюцията. Резолюцията заявява, като част от аргументите, че са намерени а, следи от глюкозат в почвата и водата. Разбира се, че са. Германският федерален институт, а, който изследва риска, а, установява такива следи, които са под 1% от допустимата норма на ден. Също така, такива следи са открити в храни. Отново, не става дума за опасност, става дума за риск. И това са нива, които са много под онези, които са приемливи за човешкото здраве. Защо това е такава огромна част от резолюцията, като всъщност доказателствата не са достатъчно силни? В точка J пък е записано, че настоящото предложение а, не, са, не ограничават използването. Напротив, прилагащия регламент казва, че има регулаторни мерки за коформуланти или елементи, а, които трябва да бъдат разработени. Това вече е записано в проекто регламента. Така че още преди да се замислим за използването на гликосатите и неговите ползи, трябва а, да погледнем какви са фактите. След това говорим за принципа на предпазливостта. Този принцип, така както е записан в европейското законодателство, всъщност е за да се погрижим за случаи, където няма научни доказателства или съвети. Имаме множество е, научни съвети тук е, е, и това е проблема, че са много. Е, защото едно се казва от ЕФСА, друго се казва от другата организация. Така че не виждам защо трябва да се придържаме към едните, а не към другите. Сега Герони за минута и половина. Благодаря много, господин. Благодаря, господин председател. Много се е, радвам, че проверих кога щеше да бъде дебата в пленарна зала. Открих, че е сега. Е, този процес е толкова труден, колкото целият процес, свързан с разрешенията от комисията. Нека бъдем наясно. Що за процес е това? Когато комисарят след като внася проекта за разрешение, изпраща писма на най-големите промишлени гиганти в тази област, молейки ги да проявяват по-голяма прозрачност. Тоест, говорим за процес съпроводен с много големи трудности. Да, ЕФСА съществува. И е, ние имаме силна роля в е, процесите на приемане на решения в Европа чрез ЕФСА. Нашата група е уверена, че трябва много внимателно да се вгледаме становищата на ЕСА. ЕСА, обаче не казва нищо за сроковете, за годините, през които трябва да извършваме анализ. Затова ние току-що като либерална група внесохме изменение и с него призоваваме комисията да поднови одобрението си за използването на глифозат за не повече от 5 години като съобразява всички нови доказателства, които се съберат през този период и които сочат, че разрешението трябва да бъде отнето, тъй като продуктът е по-опасен, отколкото сме го смятали. Аз се надявам, че ще можем да се придържаме към подобна разумна линия на поведение по време на вота в пленарна зала. Трябва да се извиня на госпожа Гърлинг и, на господин Сани. Е, госпожо Гърлинг, колегата Сани имаше син картон за вас. Ако искате да зададете въпроси, колега Сани, имате възможност, тъй като госпожа Гърлинг ще отговори. Благодаря. Да. Искам да попитам госпожа Гърлинг нещо. Обаче, то е повод за отделен дебат. Ако а, е, има толкова голяма съпротива срещу използването на глифозата, известно ли ни е, че а, е, около 50% от този продукт се използва в земеделието. Има ли альтернативи след като има такава съпротива срещу тази употреба? Благодаря. Ако правилно разбрах, въпросът бе свързан с употребата на глифозата. За съжаление, не успях да разбера добре дали казахте какао. Да, има много in, in the European Union that rely very heavily on the use of glyphosate за които се използва глифозада. И то далеч по-родни и по-близки до нас, отколкото кокосовите палми или какаото. И въпросът е как да се използва продукт като глифозата, и ако се установи устойчивост, какви мерки да бъдат предприяти за нейното преодоляване? Аз зная, уверена съм, че е, може да се преодолее устойчивостта, но аз мисля, че ние всъщност не се нуждаем от глифозата. Сега от левите за минута и половина. Килионен. Сега глифозат от март 2011 се счита за карциногенно вещество според редица научни резултати. Е, според някои, според известни данни, би трябвало е, е, това вещество изчезва в е, околната среда, но не е така. Това не е вярно. Глифозат се просмуква в почвата, във водите и би трябвало да се има предвид и това, когато се проучва въздействието на този препарат зависи вече от е, вида почва. Е, трябва да проучим всички тези странични ефекти преди да вземем решение. Благодаря сега за зелените, Мартин Хойслинг. Да, хубаво е, че говорим за това вещество. То е в е, центъра на нашата дискусия. По принцип обаче ние, европейците, винаги държим на превентивния принципа превенция и е, след като редица Световната здравна организация се е, произнесе по случая, е, би трябвало наистина да се помисли сериозно. Има най-голям разнобой в преценката на въздействието на този препарат. Е, между, впроч, междувременно глифозат се разкрива остатъци от е, този, тази субстанция в бирата, в е, различни други хранителни продукти, т.е. веществото попада в нашата храна и би трябвало много сериозно да помислим дали е, има альтернатива на този препарат е, и е, след това да се вземат мерки да не се... Вече 15 години се мисли по въпроса. Не би трябвало да се използва обаче този препарат по различни съображения, включително и чисто економически освен екологичните и здравните съображения. Ето, защото, ето защо според мен не трябва да се продължава разрешителното за използване на този препарат. И бих е, В цялата процедура обаче би трябвало да има е, обща достатъчна прозрачност. Сега колегата Лизе, готов ли сте, е, готов ли сте за отговор? Готов ли сте? Благодаря, господин председател. Колегата Хойслин каза, че комисията не предлага някакво ограничение, но има изменения, предложени изменения от НП, например, които е, целят именно такова и изискват такива ограничения в ползването на този препарат. и ако мине резолюцията е, и е, гликозат, бъде е, забранен, би трябвало да се помисли какви други може да се стане така, че дори по-вредни препарати да се използват вместо него. НЕП направи значителна кръчка напред в тази е, дискусия. Това за мен е важна стъпка, но е, трябва едно да е ясно. Не трябва да се мисли, няма само химически альтернативи на глифозат. Е, има е, начин за плевене и е, има хербициди, които са чисто механични. Би трябвало да помислим и за такива механични мерки за борба с плевелите. Това е принципен въпрос. Принципният въпрос за мен опира отново до превентивния принцип. Обикновено е, допускаме една синя карта, но е, понеже има допълнителна е, въпрос от госпожа Юза към Хойслинг, моля. Може ли да ми кажете колко ще струва оранта и какъв ще бъде ефекта, що се отнася до емисиите на парникови газове? Сега, аз мисля, че въпросът ви е доста свързан с задълбочени биологични знания, аз мисля, че най-общо мога да отговоря, че има альтернативи и това, е, те са съвсем реални. Сега на списъка на изказващите се е, има достатъчно чакащи, така че моля, правете разбиране. Сега Леонард Еви за една минута. Благодаря, господин председателю. И аз се включвам в този дебат, защото е много важно да се говори за това, имайки предвид, че ще се гласува в сряда. Подновяването на разрешението на Лавосада всъщност е нещо, което трябва да бъде спряно. Трябва да бъде спряно, защото не може да подновяваме разрешение в момент, в който двете най-големи агенции, научни агенции, имат различни становища по, този, по това вещество. Затова е необходимо да се стигне до обща позиция между учените. Без а, такава позиция европейските комисии не могат да подновяват разрешението на, за глифосат. В тази зала вече споменахме колко е важно да не се допускат такива а, ендокринни нарушители. Друга агенция ще излезе със становище през следващите месеци, така че трябва да изчакаме. Преди тази позиция е немислимо да се подновява разрешението на глифозада. Що се отнася до въздействието върху околната среда и най-вече върху водните организми. Трябва да се внимава, не трябва само да се гледа върху човешкото здраве. Благодаря. Сега Магенес минута и половина. Благодаря, господин председател. Благодаря, колеги, за този важен дебат. Много е интересна кореспонденцията, която получих по въпроса. Има много голямо лоби за браната на глифозада и съм получила стотици имейли в тази връзка. Но днес по, запот... мога да цитирам електронните съобщения от отделни земеделци, не от техни сдружения, от индивидуални земеделци. И те всичките ми казват колко важен е глифозата за тях, когато практикуват така нареченото консервационно замеделие, при което се опазва околната среда и се стремят да изпълнят изискванията за опазване на околната среда, много лесно е да се забрани един химикал. Химикалите предизвикват безпокойства у нашите граждани, но ние трябва да се запитаме за какво говорим? Има две съвсем различни научни оценки. В оценката на ЕФСА се визират рисковете, докато проучването на Международния съвет за раковите заболявания визира рисковете и опасностите, преди всичко опасностите. Ние трябва да гарантираме безопасността на продуктите. Подкрепяме да се регистрира този продукт, но не за 50 години, а да се предприемат мерки във всеки момент, когато се поставят въпроси или опасения. Нека не игнорираме гласовете, които чуваме, защото има много заинтересовани от решаването на този важен въпрос. Благодаря сега Карин Каденбах. Благодаря, господин председател. Госпожа комисар, говорим за глифозат като е, растен, е, препарат за е, растителна защита то е, е, е всъщност е вид отрова, която е, убива е, растенията. И е, тук вече трябва да правим разлика между плевел и култивирано растение. Е, когато говорим за Монсанто, знаете, че е, е, в резултат на използването се създаде резистентност срещу подобни препарати. Така че трябва да е ясно е, че е, е, глифозат е полезно средство за... т.е. Е, е, е вредно, вреден препарат, който нарушава хормоналната система, който вреди на човешкото здраве и би трябвало ако не си дадем ясна сметка, че всъщност конфронтацията ни с глифосат е многостранна, тогава е, ще излезе, че го приемем. Трябва да имаме, да, да сме наясно, че е, рисковете са огромни, потенциала за, за е, е вредителство е, е, огромен, така че не трябва да допускаме разширяването на разрешителното. Also, ich nochmal auf. Können Sie mich hören, Frau Kadenbach? Госпожо Канбах. Искате ли въпрос? Уважаема колега, аз отглеждам овошки от 86-та година. Използвам глифозат като един от хербицидите при отглеждането на овошки. Онези от нас, които го използват, силно се интересуват да разберат каква е истината за този препарат. Особено, като имаме предвид, че се използва 40 години вече и по време на това използване е, не трябва да се мисли само за... Прекъсва председателя. Всъщност синята карта означава въпроса, не да държите реч. Е, мисля, че това, което казахте, не подлежи не, не изисква отговор. Така че продължаваме по списка на изказващите се. Следващия Шар Демос. Една минута. Благодаря. Експертите от съвета за изследване на рака смятат, че това най-вероятно е карциногенно вещество. Той засяга различни хора. Както виждате, много са различни становищата на ЕФСА и на този съвет. Ето това е проблема тук. Различните становища. гледайки нещата в тази светлина, трябва да кажа, че това е много притеснително, защото ако разрешим а, да се използва отново, да речем, раундъп, още няколко години, след като има такива различни становища, ние поемаме огромен риск. Затова моля Европейската комисия да сложи на първо място здравето на хората, природата, здравето на животните, това трябва да е нейният приоритет. Ние сме тези, които би трябвало да научим истината, преди да дадем възможност за удължаване на използването на този препарат 15 години. Не може да вземем иначе такова решение. Може да е трудно да се намери альтернатива, но така или иначе трябва да проучим нещата. Не можем чисто и просто да не вземаме предвид това, което казват учените. Благодаря. И така стигаме до спонтанните е, изказвания. Е, моля за вашето разбиране, защото е, доста вече поискаха е, думата. Сега Михайла Шродерова иска думата първо за едноминутно изказване. Уважаеми колеги, аз е, хубаво е, че можем да обсъждаме тази тема тук. Аз съм убедена, че гражданите е, трябва да знаят е, какво ще, за какво ще гласуваме тук. И е, защото преценката и допускането на подобни химикали в е, селското стопанство се отразява върху здравето на хората. Това е важен приоритет, е, естествено, и за Европейската комисия, която трябва да вземе вярното решение. То е огромен приоритет и за държавите членки. Ето защо аз запитах Чешкото Министерство на, на стопанство, на земеделието, е, поставих въпроса пред тях е, и отговора им беше, че е, би трябвало да подкрепим комисията в нейните решение. В ние подкрепяме предложението за изменение от страна на НЕП относно съкрещаване срока на одобрение до 7 години на този препарат. Гарсия, следващата история. Благодаря, господин председател. Този дебат се осъществява във важен момент, тъй като за глифозада сме доста несигурни. Много сериозно е това, че според някои колеги има разногласия и различни виждания. Няма такова нещо. Европейските органи, които отговарят за безопасността на нашата храна, съвсем ясно са заявили, че няма риск, който да проистича от използването на активното вещество. А германският компетентен орган, както и Международната асоциация, която извършва проучвания в областта на онкологията и канцерогенните вещества, също не е, се наблюдават сигнали е, за някаква много сериозна опасност. Говорим за вещество, което е от основно значение за нашите земеделци. Ще вярваме ли на нашите органи, които отговарят за безопасността на храната? Ще им вярваме ли? Това е основният въпрос. Uh, this house has a duty to ensure public food is safe and the environment is сега, за нас е важно околната среда да се управлява с чувство за отговорност и да ние да живеем в безопасна среда. От друга страна би трябвало решенията, които е, ние вземаме, да отговарят на е, размера на риска. Е, е, и трябва да сме наясно с последствията от такива решения. В случая с глифозат, един продукт, който всъщност е одобрен от ЕФСА като безопасен и за който няма непосредствен заместител, е, за да постигне същия ефект производителя, той трябва да се върне към традиционното механично плевене и аз съм е, съгласен в това отношение с нещо, което бе казано по този въпрос преди малко преди да се прибегне до използване на други препарати за растителна защита. Това ще създаде значителни затруднения. затруднения. Тази, този парламент трябва да се ръководи в своите решения не от емоции, от разумни аргументи. Сега Мариана Питят за една минута. Благодаря. Международния съвет за изследване в областта на рака твърди, че глифосатите най-вероятно са канцерогенни. Има епидемиологични изследвания на работници, които са използвали е, този хербицид. При тях има висок риск на различни видове тумори. Фирмите крият риска за здравето, защото искат да продават ГМО а те стават конкурентноспособни, когато се използва гликосат. Смятам, че удължаването на използването на глифосада може да се позволи само ако се спазва принципа на предпазливостта. Има експерти, които казват, че ефекта на глифосадите върху човешкото здраве а, могат да бъдат изследвани в рамките на година. И опасността е. А... Господин Петър, благодаря господин председател. Европейската комисия не е готова да промени сегашното положение във връзка с глифозата. Тук Европейският парламент може да изиграе особено важна роля. Комисията се държи, сякаш нищо не се е случило. И дори си позволява да забравя скандалите, да кажем тези с германската бира – Комисията не се интересува от научните изследвания, които показват, че глифозатът може да бъде опасен за човешкото здраве. От друга страна, наистина сега е твърде рано да забраним глифозата абсолютно. Знаем, че земеделският сектор изживява криза и ако забраним глифозата, за земеделците животът ще стане много тежък. Затова днес най-доброто решение е разрешението за глифозата да бъде удължено с няколко години, като същевременно обаче бъдат направени по-строги правилата за употребата му. Например, можем да из... забраним използването на глифозат непосредствено преди събирането на реколтата и също трябва да инвестираме в търсенето на альтернативи. Благодаря. Благодаря. С това приключваме спонтанните изказвания. Сега имаме, е, има думата комисията. Комисар Юрова, моля. Господин председател, уважаеми депутати, ще повторя въпросът, спорният въпрос и проблемът е, е тук дали е, акта за изпълнение е, превишава е, правомощията, които се предвиждат в основния акт. Както казах и преди, проекто е, регламента за подновяване и продължаване одобрението за глифосата е, отговаря на съответните правила и норми. Според комисията, следователно, тя се вмества в своите правомощия за изпълнителни правомощия. Тя ще обсъди с държавата членки и продължава да обсъжда с държавите членки най-добрите начини за продължаване срока на действие на, на използване на глифосат, като търси решения, които а, отговарят на интерес на държавите членки. Ето защо проекто изпълнителния акт едва ли ще бъде, едва ли ще бъде изменен и допълнен. Благодаря. Председателя, сега Джовани Лавия, докладчика още две минути. Благодаря, господин председател. На първо място искам да подчертая колко е полезен този дебат. Той ни даде възможност тук, в присъствието на всички колеги, да можем да изразим всеки един от нас своята позиция видяхме, че съществуват е, много различни позиции в рамките на Европейския парламент, така както това се видя и в Комисията по околна среда. Днес обаче е моментът и да се опитаме да намерим евентуални решения. В тази зала чухме предложения за някои изменения, политическите групи изразиха такова становище. Те могат от една страна да решат проблема с нуждата за разрешение или удължаване на разрешението, от друга страна да дадат гаранция в максимално кратки срокове за бързо вземане на решение по отношение на канцерогенността на продукти. Има нещо, което е сигурно обаче всички трябва да го знаем. Този продукт се използва много в земеделието и днес той е много важен хербицид – Както казаха някои колеги, може да бъде заместен единствено и само с механична дейност и обективно, от една страна това чисто технически е възможно, да, от друга страна обаче това ще подкопае конкурентоспособността на нашата система. През идните дни ще гласуваме по тази тема и призовавам всички да помислят по въпроса. От друга страна се появи още нещо, искам да го подчертая. Това е ролята на Агенцията за продоволствена сигурност, както и, и технически инструмент, с който разполага Европейски съюз, така както бе споменато от колегата Герейра от социалистите. Наистина това е подходящия инструмент, с който разполагаме и с, на който трябва всъщност да имаме вяра, когато правим своята оценка. Иначе изобщо не знам за какво ще ни послужат агенции, ако нямаме такива чисто и просто ще им плащаме от бюджет или не. Трябва да ги слушаме. Благодаря. И в заключение на тази дискусия всъщност има предложение за резолюция от комисията е, за околна среда, която пока ще гласува утре.